Председателят. Благодаря. Започваме с малко закъснение, но е, няколко колеги и един комисарите не, е успял да, не са успели да дойдат. Може би трамвайните ния транспорт в Страсбург не е на нивото, на което трябва да бъде. Но ще започнем с въпрос на госпожа Андрикиене. И ще дадем думата на господин Фюле. Sorry, Вивиан. Извинете, Вивиан. И така, господин Фюле, отговаряте на въпрос номер 20 на госпожа Дрикене. Когато сте готови, можете да вземете думата. Uh, Благодаря, господин председател. Извинете за тази промяна на комисарите. Благодаря за гъвковостта, която показахте. Относно този важен въпрос на а, колегата Адрикене, нека да кажа, че комисията е осведомена за нарушаването на демократичните принципи и процедури. А, това беше докладвано за това от голям брой НПО по време на изборите в Беларус. Европейският съюз и нашите ръководители на мисиите също го казаха. Казаха, че има определени нарушения, особено при преброяването на гласовете. Имаше също така много мнения на ОССЕ, също така на представителите на човешките права, на Офиса за човешки права. Становището беше от юли 2007. И ставаше въпроса за нарушаване на изборния код. Този, според доклада, ще. Тези изменения всъщност трябваше да осигурят правилно протичане, демократично протичане на изборите. През юли ще отида в Минск и ще предам ясното послание на властите там, че трябва да се осъществи голям напредък в много области, в които все още няма достатъчно демократизиране, ако Беларус наистина иска да се ангажира в по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Една от тези области, които все още не отговарят на демократичните стандарти, са изборните процедури. В това отношение ще продължа да се сътруднича с представителите на ОССЕ и ще а, се опитаме да осъществим това сътрудничество а, с, в перспективата на бъдещите президентски избори. Естествено, ще се спрем и на други а, демократични аспекти, свободата на медиите, на, на а, свободното слово и други. Там, където всъщност много пъти беше изразяван, бяха, бяха съобщавани нарушения. Благодаря. А сега госпожа Адрикене. Gerbiamas комисаря, ačiū labai už Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за отговора ви. Аз имам допълнителен въпрос сега. Ние виждаме реакцията в света, послужащото се в Беларус. През юни администрацията на Съединените щати реши да продължи финансовите санкции срещу Беларусия, е, е, като е, порица официални лица, включително и президента Лукашенко. Мисля, че е, това е реакция на недемократично проведните местни избори в е, Беларус. Бих искала да чуя вашето мнение за тези ситуации. Искам да разбера дали Европейски съюз ще предприеме някакви действия, за да реагира на различните нарушения. Каква е, е позицията на Европейския съюз? Благодаря ви, господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Ние се опитвахме в миналото да провеждаме политика на поемане на ангажимент, както и политика на изолация. И нито една от политиките е, не се оказа съвършена и е, не е, се оказа най-подходящата за подобряване на отношенията с Беларус. Това, което в момента се опитваме да създадем, е да създадем основа за това, което бих нарекал критик критичен ангажимент. И комисията работи по съвместен вътрешен план, който бих описал е, като рамка е, както за е, хубав и добър вариант на връзките между Европейски съюз и Беларус. Това е рамка за стъпки към демократизация – и е, постепенен е, ангажимент от страна на Европейския съюз ще бъде председателстван от е, Европейския съвет и естествено ще участва и Европейския парламент. И аз съм дълбоко убеден, че това е най-подходящия отговор и най-добрата реакция към нарушенията на човешките права, които наблюдавахме в Беларус. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега господин Замко иска да зададе допълнителен въпрос. Благодаря ви. Аз бих искал да изкажа благодарност на комисаря за отговора, който ни даде. Обаче аз тук чувам две неща. Първо, знам, че вие възнамерявате да посетите скоро Беларус. И за това втората част на въпроса беше за националните младсинства. Защо? Защото фактът е, че те са граждани на Беларус, които обаче принадлежат на други етнически групи и в страната има подобни мълцинства. Едновременно с това те са граждани на Беларус, е, има етнически поляци. И затова въпросът ми е е, имаме ли ние е, стипендии за е, млади граждани на Беларус? Това е нещо ключово за бъдещето. Господин комисар, благодаря ви за този допълнителен въпрос. Част от програмата е съсредоточена към, към контактите с хората, млади хора, студенти. А от е, друга страна, е, това, което е определено в моите намерения, е, при разговорите, които ще водя в Минск, не е просто по общи въпроси, свързани с нарушенията на човешките права, но има и конкретни въпроси за младсинствата. Аз е, обръщам специално внимание на този въпрос. Е, имах среща с различни представители на опозицията в Беларус. Ние обсъждахме не само техния статут или статута на полското младсинство в Беларус, но също така и начините, по които комисията и е, Европейския съюз могат да предприемат нещо. Въпросът не е изолиран. Това е един сериозен въпрос и е, трябва да бъде зададен е, пред е, ръководството на страната при следващите ми разговори с тях. Благодаря ви. Благодаря. А сега пристъпваме към въпрос 18 и 19. След това 21 който е правим към господин Поточник. Господин Поточник и господин Бърни явно са в един и същи трамвай и все още не са тук. А, господин Поточник е дошъл. Добре. Значи, господин Бърни е само в трамвая. Е, такъв случай въпрос 18, отправен към комисаря Трен. От госпожа Краца. Uh, благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря на госпожа Краца за много актуалните точни въпроси. Става въпрос за няколко въпроса, а именно за доверието в общата европейска валута. Това е, е много важен въпрос за всички европейски граждани в този тежък момент. Не само защото еврото е наше създание, но също така, защото е един от основните политически проекти на Европейския съюз. Бъдещето на еврото, доверието в еврото веднага имат последствия и отражение върху всички останали европейски проекти. И аз тук съм изготвил един отговор от около 4 страници с помощта на моите служби. Лично аз бих желал да го изчета, но това ще отнеме 12 минути. Затова най-вероятно просто ще го публикувам на моя вебсайт. Само ще кажа, че не можем да се ограничим само с медийни кампании и други. А тук всъщност става въпрос най-вече за конкретни действия и политики, за да защитаваме еврото от систематичните атаки срещу него, които се случват напоследък. Ние правим редовни количествени е, контроли, а също така и статистически с евробарометър – които се провеждат във всички държави членки и използваме всяка възможност да общуваме с нашите граждани и да ги уведомим за политиките, които са предприяти в насоките свързани с еврото. Ние се опитваме да комуникираме по всички възможни канали, било то вебсайтовете, брошури, също така въпроси и отговори и най-различни мрежи. Както за и профсъюзи, а също така и за други заинтересовани страни. Така че работим по всички фронтове с всички държави членки с цел да можем да комуникираме по-добре настоящите мерки, свързани с еврото. Относно политиките, които са в същността на нещата, тук е всъщност това е втората част на въпроса на госпожа Краца, именно какви мерки се взимат, за да се подобри доверието а, спрямо еврото. Тук ще направя само три забележки. Първо, че сме решили да имаме един европейски механизъм за стабилност с 500 милиарда евро в него. А, също така, знаете, е, решихме да имаме един а, финансов пакет за Гърция, който съответно спря пожарът, който се разрази в Гърция, така, преди той да се е разразил из цяла Европа. Така че се стремим да осигурим цялата финансова стабилност на Европа. И на еврото, разбира се. Второ, държавите ни членки работят много в момента по финансовата консолидация. И в момента в цяла Европа протичат финансови реформи, за да се възстанови доверието в общата европейска валута и в целият валутен съюз. Разбира се, всяка мярка е добре премислена предварително и координирана с отделните страни, за да може така, че за да може тези страни, които нямат големи финансови възможности а, или които са много, а, в много спеш, с много спешни проблеми, например Гърция, Португалия, Испания, да могат да, също да могат да участват или пък да им дадем съответно марш, някакво поле, а, да започнат реформите малко по-късно или по-рано. Поне за сега имаме докладвано за 15 страни с бюджетни дефицити. И а, като цяло процесите за консолидация започнаха вече. И накрая економическото управление и подсилването му това е абсолютно важно действие, за да се, за да се подсили доверието в еврото. И аз лично подкрепям гласуването ви по резолюцията за Европа 2020 и за економическото управление. Това са проекти, които трябва да защитаваме ние тук в комисията, както и в съвета. и е съответно да изградим повече, по-добра политическа координация и по-добър контрол. Благодаря. Благодаря, госпожа Крац. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, и на вас благодаря за изчерпателния отговор, както и от възможността, която ни предоставяте да изразим още веднъж подкрепата си към еврозоната и нейната политика. Когато задавах моя въпрос, мислех по-скоро не за техническите аспекти, а за комуникационните аспекти, свързани с имиджа. Подкрепата на еврото е на дневен ред, именно поради всички тези заплахи и всички тези намеци, дали този или онзи трябва да излезе от еврозоната. И това е наша отговорност на Евросъюза и на държавите членки. Ние трябва да подкрепим успешността на еврото, да го представим като един успешен, печеливш проект, който ще се отрази на държавите членки и тяхното справяне с кризата. Благодаря. Комисията има думата. Thank you. Благодаря ви. Съгласен съм с вашите разсъждения. Действително е много важно на, евро, на еврото да се гледа като ключов е, политически инструмент, като основен инструмент е, в економическата политика за устойчив економически растеж в Европейския съюз, като едновременно с това това не е само символ, но и връзка между европейците в изграждането на общия им европейски дом. И в този дух е, ние организирахме е, широка гама от комуникационни дейности, и е, ще ви кажа само основните неща, например информационна кампания за основните предимства от еврото в 10 основните 10 страни от еврозоната. И оратора ги изброява. И организирахме економически форум в Брюксел преди две седмици – и е, който беше посветен на економически и финансови въпроси. Повече от 100 е, политически критерии бяха определени. Имаше също така е, и среща с политици, за да се мултиплицира ефекта от този форум – аз мога да е, продължа е, да изброявам дейностите. Е, мисля, че ние постигнахме най-добрите резултати с най-правилната политика, с най-подходящата кампания, за да сме сигурни, че нашият народ е добре информиран. Аз започнах с работа с младежите до 20 години. И тук също имаме ясната философия, че трябва да имаме правилния продукт, за да го продаваме както трябва. Трябва да имаме солиден продукт, солидна политика и е, съответна маркетингова кампания. Uh, Благодаря. Имаме две допълнителни реплики но все пак вашата служба ви е дала 12 страници текст, който ще качите на вашия вебсайт. Интересно. Бихме могли евентуално да сътрудничим с комисията, е, защото а, този час за въпроси към комисията е, е всъщност нещо, което трябва да е достъпно за всички граждани на Европейския съюз и следователно един такъв важен въпрос, наистина вярно, има, има нужда от важен и ясен отговор, който да бъде комуникиран на всички. Но а, този отговор трябва да бъде много точен. И мисля, че а, картината трябва да е ясна на всички, трябва да имаме детайли и съответно да се докладва повече. И така, а сега господин Шункис има думата. Много благодаря. Господин комисар, изслушах, изслушах внимателно вашия отговор. И аз мисля, всъщност не знам какво да мисля за това, което съдържат вашите 12 страници, дали в тях се споменава за това дали ще се присъединят нови държави членки към еврозоната. Естония, например, изразява желание. Това, което със сигурност обаче можем да установим е, че тези държави трябва да оздравят политиката си, економическата си политика, преди да се присъединят към еврозоната. И в момента именно това прави Естония. Опитва се да се справи с 20 си безработица опитва се да уреже тежките си бюджетни разходи за публичния сектор. Така че дали можем изобщо да вярваме надежно ли е това европространство и желаящите да се присъединяват към него? Благодаря. Thank you. Благодаря. Благодаря на господин депутата за този въпрос. Причината, поради която Естония трябваше да се наложи бюджетна дисциплина, не е толкова влизането в еврозоната, колкото това, че естонската економика, както всички наши економики, е изправена пред много тежка финансова криза. Економическият ръст е почти отрицателен и, европейски, и естонските финанси вече не отговарят на критериите. 7,2% е дългът на Естония, т.е. ниско спрямо европейският, който е много по-висок. Така че считаме, че Естония ще може да продължи с една стабилна политика и ще осигури устойчивостта на своите обществени финанси. Това беше ангажимента на Естонския парламент наскоро и предполагаме, че така ще продължи се напред. Благодаря. А сега господин Палескас. Нека само да напомня на колегите, че допълнителните въпроси, без значение дали е автор на въпроса или някой друг, трябва да бъде за 30 секунди. Благодаря. Господин комисар, Както ние всички знаем, слабото звено в еврозоната е Гърция. Трябвах два месеца, за да помогнем на Гърция, като това отлагане беше приписано на Германия. И това подкопа устоите на еврото само по себе си. Какви, какви стъпки ще направи комисията за бъдеще, за да няма закъснения? Не искам да навлизам в риторика и в упреци към когато и да било. Моят възглед е, че политиците и тези, които правят економическата политика в Европейския съюз, е, е, всичко е въпрос на политическа воля, но също така и изкуството на възможното. И в този случай е, стана възможно на определен етап да се окаже финансова подкрепа и да се окаже е, допълнителна е, подкрепа на Гърция, а в последствие да се създаде механизъм за финансова стабилност в е, Европейския съюз. И сега работата за Гърция, първия транш от 20 милиарда евро бяха отпуснати на Гърция през май. Гърция прилага своята съвместна програма между Европейски съюз и Международния валутен фонд. Е, това се прилага своевременно и съобразно меморандура за разбирателство. Нещо повече, е, е, беше решено да създаде механизъм за европейска стабилност. Те, всичко е почти готово и общностният инструмент е до 60 милиарда евро и европейския бюджет може да се използва е, за подобни операции. Е, това е, вече се задвижи и ще може да се отпуска такива средства при необходимост, обаче все пак е, трябва да има е, междуправителствени споразумения, е, така наречените европейски финансови улеснения, които са до 40 милиарда евро и трябва да бъде ратифицирано съобразно критерии, който беше прият в ще бъде прият до края на този месец. Това означава, че ако има е, някаква непосредствена необходимост, спешна необходимост, ние разполагаме с инструментариума, за да се справим с потребностите и накрая това е, ние трябва да започнем сериозна кампания за данъчна консолидация в Европейския съюз. През последните две години е, мисля, че ние uh, това, всъщност ние пропуснахме 20 години финансова консолидация. Сега е, въпрос 19. Моля госпожа Рединг да, е, да вземе местото си. Въпрос от госпожа Магинес и господин Кели. Господин Кели иска да е, може би, да, ще зададе допълнителен въпрос. Госпожа Рединг, вие готова ли сте вече да вземете думата? Um, Господин председател, искам да отговоря на въпроса, зададен от госпожа Магинес, според който Организирането и а, осъществяването на домовете за дългосрочен престой, престой за хора с увреждания, всъщност а, тези служби, тези услуги не позволяват интегрирането на хората. Те не им позволяват да живеят независимо. Края на тази, до края на тази година комисията ще а, приеме Европейска стратегия за хората с увреждания за 2020 и ще има ясна координирана рамка за правата на хората с увреждания. Ще се е, подпомогнат тези хора, така че те да живеят независимо и е също така да, ги, да им се позволи да излязат от тези а, домове, специализирани домове, това е един от приоритетите. Разбира се, структурните фондове ще бъдат един от основните елементи, е, които ще използваме в тази стратегия. Ще имаме използване национално и на регионално ниво и комисията ще работи с европейските държави, с европейските членове, за да можем да уменим добри е, практики и съответно да насърчим правата на хората с увреждания, правото им да живеят независимо, и тук фондовете, които ще се използват, поне един от тях ще бъде Европейския структурен фонд. Тези хора ще бъдат, разбира се, считани и са считани за равноправни членове на нашето общество. Естествено, ще трябва да се осигури социален персонал, който да може да се адаптира, който да е адаптиран към нуждите на тези хора и съответно да се насърчава предприемачеството сред хората с увреждания и е, кампании за информиране за борба с дискриминацията спрямо тези хора. Също така ще се обучава персонал, за да се улесни прехода от а, а, грижи в специализирани домове към грижи към спрямо независимо и живеещи хора с увреждания. За тази цел трябва да се развие и социалната инфраструктура, за да се осигури подобна услуга. И комисията а, изгради някои инструменти за използването на структурните фондове, за да се осигури достъп и а, недискриминация на хората с увреждания Целта е да се позволят на отделните власти, на посредниците, на социалните власти е, да изготвят и приложат е, програми за използването на структурните фондове, също така и проекти, а след това да осъществят адекватната оценка. А сега господин Кели има думата. Благодаря, господин комисар. От името на госпожа Магинес която зададе този въпрос. Искам да благодаря на комисаря за подробният отговор. Само един допълнителен въпрос. Комисията вече води ли някакви действия са прямо тези, които са използвали неправилно структурните фондове във връзка с осигуряването на средства за хората с увреждания. И още нещо, как бихме могли възможно най-бързо да елиминираме тези вредни а, практики в държавите членки. Благодаря. Благодаря, казва комисаря. Ако има такова неправилно използване на структурните фондове, комисията би се намесила – Разбира се, съществува първоначалното задължение за отговорност на държавите членки, когато осъществяват своите политики и когато организират своите е, системи за социална защита, включително и а, тези свързани с социалните домове за хора с увреждания. Разбира се, Държавите членки решават как точно да финансират в различните условия. Структурните фондове обикновено се разпределят в една система за споделена отговорност между държавите членки и комисията и е съответно отделните региони имат отговорността да управляват програмите и да прилагат средствата, за да подпомагат определени проекти. Дори ние да не можем да наложим вето ние все пак работим в сътрудничество с държавите членки, за да променим някои политики в самата държава членка. Например, българското правителство, където имахме, е, заедно с него, две години, две години работихме съвместно, така че правителството да не използва тези средства в подобни дъл домове за дългосрочен престой и да не използва, и се ангажира от тук нататък да не използва средствата за подобни домове, а по-скоро да ги а, приложи за изграждане на нужната инфраструктура и услуги за а, интегрирането на хората с увреждания. Благодаря. Господин Кусла. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönni. Благодаря ви. Първо бих искал да изкажа благодарност към комисаря за отговора и ангажимента и всъщност подкрепата и за каузата на инвалидите. Имам два допълнителни въпроса. Става въпрос за употребата на структурните фондове. Ние посочихме основния проблем е, това се отнася особено за източна Европа. Е, по-рано имаше комунистически режим е, с държавна собственост, нещо като приюти, където просто се даваше храна за инвалидите, най-вече за психически болните. Сега, трябва ли да се ремонтират тези приюти? и е, хората да бъдат преместени от тези помещения. И въпросът ми е, е, комисията има ли някакъв специфичен план за по-широка перспектива, например създаване на работни места, туризъм, за да може да се използва това недвижимо имущество? господин председател, аз много добре знам, че промяната на режима означава и промяна в подхода, който се прилага в политиката спрямо останките от миналото. Естествено, че правителствата трябва да преценят по какъв начин ще се грижат за техните институции, дали искат да ремонтират собствеността си или не и е, съответно да ги преназначат за други цели. Единственото, което мога да ви кажа е във връзка с деинституционализацията, което означава е, инвалидите да бъдат включени в обществото, а не да бъдат оставени в подобни институции. Ние се опитахме да привлечем е, вниманието на състава на комисията, който води разговорите с държавите членки е, по този въпрос. На 29 април Генерална дирекция регионално развитие проведе семинар за персонала на комисията. Бихте ли нарекли това дом? И бяха посочени най-добрите и най-лошите практики в Европейския съюз е, за разрушаването на е, институциите там, където ги има. Така че нашите служители съзнават, че политиката трябва да се прилага в е, постоянен контакт с администрацията в съответните държави членки и трябва да се опитат да променят начина на мислене. Имаше и много добро взаимно сътрудничество между Генералната дирекция по регионално развитие и по заедостта и ще се предприемат нови стъпки, защото ние сме убедени, че инвестициите от социалния фонд трябва да бъдат в полза на населението, не просто за ремонт на сгради, а и за създаване на работни места и за економически растеж в съответните райони. Благодаря ви. Допълнителен въпрос. Отново допълнителен въпрос. Половин минута. Много благодаря, господин председател. Госпожо комисар, един важен и конкретен въпрос. В моята страна, Гърция и може би и в други държави, поради мерките, които се взимат в момента за съкръщаване на публичните разходи, често понякога съкръщаваме разходите, и на институции, които обгрижват хора с увреждания. Има един такъв център, който обслужва хора и изобщо и деца по-скоро, които са незрящи или слабо виждащи. Тези 50 деца, които е, живеят в този център, дали могат да се надяват на рефинансиране от специални европейски фондове? Благодаря. It is a... Е, Ясно е, че в областта на социалната политика държавите членки отговарят за организацията на тяхната собствена система за социална закрила, включително е, какво ще бъде финансирането и качеството върху контрола на грижите, които се полагат в институциите за дълъг престой. Ние не можем да се намесваме или да принуждаваме правителствата да променят политиките си. Ние можем само чрез общи мерки да насърчаваме правителствата да полагат грижи за населението на страната си. Това, което можем да направим е чрез е, социалния фонд е, както и с други фондове, да обучаваме персонала да се грижи по-добре за тези хора. Но основното решение е, дали ще го има това или не, зависи от съответните правителства. Благодаря ви. Благодаря ви за присъствието ви днес след обед, госпожо Рединг. Сега господин Бърние ще заеме мястото. Следващия въпрос е от господин Поточник. Въпрос 21 от господин Дейвис към господин Поточник. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, уважаеми господин Дейвис, вашият въпрос повдига много важна тема, а именно ефективността на нашите действия в насока опазване на околната среда. След доста разочароващите резултати от Копенхаген, определено трябва да се получим от този лош опит и да използваме това, което ни се дава като разпоредби в Лисабонския договор. Мисля, че за бъдеще трябва да признаем, че а, причините за този край на срещата в Копенхаген са много и съответно трябва а, всяка от тях да се разглежда по-отделно. Много е трудно да се постигне съгласие между 27 държави членки. А, също които представляват огромен брой граждани и е, съответно, особено по когато говорим за мерки, които ще засегнат директно обществото и отделните граждани. Но а, това не означава, че Европейския съюз не може да се споразумее по обща линия и по цели, които да се опитва да осъществи с международните си партньори. Европейската позиция по много въпроси вече беше осъществена, постигната. А, имаше и действия, които бяха предприяти от европейските делегации по целия свят. И вътре в Европейския съюз също се водят дискусии, които като цяло вървят добре. Но относно червения тон, за съжаление, тези условия не бяха изпълнени и съответно нямаше напредък. Комисията счита, че бихме могли да действаме още по-ефективно между нас самите. Комисията ще продължи своите усилия, за да убеди и трети страни, които а, все още не са ратифицирали измененията от Габороне, които позволяват присъединяването към конвенцията. Що се отнася до преговорите за климатичните изменения – вътрешния ни дебат в контекста от Копенхаген не беше достатъчен. За сега Европейския съюз повиши много добре а, е, своите постижения в международен план. Ние обсъждахме тези въпроси с, с трети страни и се подготвихме да, и, да имаме обща позиция на срещата в Копенхаген. А, по време на тази среща Европейския съюз използва усилията на така наречената тройка, така нареченото трио и целта беше да се осъществи един многостранен диалог. Нашите технически преговорни екипи осъществиха много визити в трети страни. След като видим какво стана в Копенхаген и в Доха, нека да се върнем отново на Лисабонския договор и да не забравяме, да си припомним, че един от основ... една от основните функции е да подсили също така гласа на Европейския съюз на международната сцена. И а, комисията ще направи всичко възможно да осигури това представяне на Европейския съюз навън. И ние считаме, че момент е подходящ да продължим преговорите и че договорът от Лисабон ни позволява да водим тези договори, особено, що се отнася до теми, засягащи преко компетенциите на Европейския съюз. Европейският парламент трябва, разбира се, също да участва във всички етапи на процедурите. Комисията в момента разисква със съвета и държавите членки там как да приложи рамката. И комисията остава а, на штрек за това как ще се прилага Лисабонския договор и дали това ще осигури нужната съгласуваност на действията. Всякакви други тълкувания на Лисабонския договор – само ще отслабят европейската роля на международната сцена. Нещо, което всъщност не е в, в насоките на осъществяване на Лисабонския договор. Комисията разчита на подкрепата на Европейския парламент по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Дейвис. Um, господин комисар, аз споделям безусловно вашите цели и подкрепям комисията в битката и със съвета. Обаче, като погледнем конференция, като например Сайтис, виждаме, че японците заслужават е, допълнителен въпрос. Как ще се е, засили политическото влияние е, на Европейския съюз? Как с Кати Аштен ще обсъдите как външната служба може да бъде включена в службите на комисията като цяло, за да се гарантират нашите дипломатически възможности да играем като отбор? По по конкретния въпрос, който ми засегнахте, е, искам да ви кажа, че още не съм се срещал с Кати Аштън, обаче е, в е, контекста на сайтес от Доха, СИТЕС, ние мисля, че имаше лошо отношение е, мисля, че позицията на комисията беше прията късно и е, дискусията с е, съвета беше последния коректив и дори да бях говорил с Кати, резултата ще, ще да дойде много късно. От този опит показва, че това е една от дъските, на които трябва да играем заедно и се надявам за бъдеще добре да работи общата външна служба на Европейския съюз. А сега отиваме е, към въпрос 22. Господин Йоргенсън и госпожа Ол. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Уважаеми господин председател, господин Йоргенсен, комисията а, знае, че има много проучвания, които а, изследват именно резултатите от използването на такива смес, смеси вещества. Данските власти публикуваха а, проучване, а, свързано с а, веществата, които пречат а, на а, правилното функциониране на ендокринната система, особено при а, такива уязвими възрастови групи, като деца и възрастни хора. Имаше заключение на съвета, прияти през декември 2009 година. Комисията беше помолена да осъществи някакви мерки, свързани с нарушителите на ендокринната система и съответно как, какво да се направи с кумулативният ефект. По общия въпрос за кумулативният ефект на химикалите, комисията а, публикува по интернет а, един доклад, свързан с токсичността на смесите. Доклад, който беше осъществен от Генерална дирекция околна среда. Този доклад беше представен на всички заинтересовани страни и също така на Комисията по рискове, свързано с околната среда и здравеопазване и също по, на Комисията по потребителските права. Възоснова на едно проучване комисията изготви доклад за това как на съществуващото законодателство, включително и РИЧ, предпазват от излагане на многобройни химични вещества и съответно какви изменения и насоки могат да се а, приложат. От стартирането на общностната стратегия за борба с а, нарушителите на ендокринната система през 1999 година, ние а, сериозно инвестирахме в а, чисто бюджетните средства, за да подобрим борбата с тези нарушители на ендокринната система. Ние също така включихме специфични мерки, за да се включат допълнителни средства, в, да се включат допълнителни вещества в различните директиви, като РИЧ и така нататък, които забраняват употребата им. Ние също така разработихме различни методи за тестване на подобни вещества и наскоро комисията също стартира ново проучване за допълнителна научна информация и а, целта на това проучване е да се изготвят критерии за идентифициране на вещества, които имат а, ефект на нарушители на ендокринната система. Следващата година ще, ще излязат резултатите и те ще бъдат взети предвид при изграждането на Европейска стратегия за нарушителите на, на функционирането на ендокринната система. И а, също така ще са включени в РИЧ и в а, директивите за защита на здравеопазването. Благодаря ви за поставените от вас въпроси. Комисията работи интензивно да се справи с този проблем. Определено нещата не са лесни, защото все още ни липсват познания. Проблемът е много комплексен, много сложен и заслужава на всичкото наше внимание и за бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателя. А сега даваме думата на господин Йоргенсен. Чакай, комисар, благодаря, господин комисар. Казвате, че през 2012 година ще представите доклад. И тогава ще стане ясно дали трябва да се направи преглед на а, директивата за употребата на химически вещества. За момента обаче със сигурност можем да твърдим, че не знаем какви са ефектите от тези смеси на продукти, химически вещества и, сме, и осъзнаваме факта, че сме пропуснали да и проучим начина на действие на тези ендокринни нарушители евентуалното им токсично действие, особено върху децата и бременните жени, които са най-уязвимите групи. Има предложение, доколкото чувам от комисията за преглед на директивата. Моля да се включат в този проект и веществата, които участват в смесите. Благодаря. Както казах, основният проблем е липсата на солидни научни факти. Вие сте прави, ние трябва да се спазваме към принципа на предпазливостта е, и договорите ни задължават е, да се придържаме към този принцип, но е, искам предложенията да се подават на възможно най-солидни научни познания. От годината, през която се прилага този подход от 1999 година, имаме 89 проучвания в общността с около 2 милиона участника. Обсъждах въпроса с колегите вчера. Е, за да получа кратка информация и основното послание е, че все още ни липсват познания за съвсем конкретни мерки, но а, е, ви уверявам, че активно ще се занимавам с въпроса за бъдеще. Благодаря, казва председателя. Госпожа Уол за допълнителен въпрос. Благодаря ви, благодаря на комисаря за отговора ви. Обаче въпреки това оставам недовлетворена, защото минаха 13 години, откакто се разглежда въпроса. 89 е проучвания за 13 години. Сигурно част от населението, които са особено податливи на влиянието на тези химикали и промените са необратими. Всъщност това е живот, който засегнат още преди да бъдат родени децата. Така, принципа за предпазливостта. Добре, но какво спира комисията поне да посочи имена, да посочи списъка нарича и да забрани тези вещества. Actually... Да, мога само да повторя отговора си. Фактът е, че когато е, говорим за принцип на предпазливост, е много важно е, какво имаме предвид е, при тази дейност. Просто искам да получа повече данни и с е, проучването, което предприехме, всъщност целта в началото не беше да се е, постигне натрупано познание за това, което се е натрупало е, от програмите на Европейския съюз, а да имаме общ поглед върху това, което е, се случва, за да имаме е, така едно общо познание. Това е намерението ни, но аз много добре разбирам вашата неудовлетвореност. Както знаете, е, аз се занимавам с въпроса от половин година и най-внимателно ще се занимая с всичко, което подчертахте и ще се опитам да разбера как мога най-добре да се е, справя с този въпрос за бъдеще. Благодаря. Госпожа Ек, допълнителен въпрос. Благодаря. Настоящата регулация за хранителни и други контактни материали – позволява възможността много от тези вещества да бъдат прехвърлени на хранителни продукти и съответно да влязат в човешкото тяло. Какво ще кажете за, за, за бифенол и неговото, неговия статут по директивата РИЧ? Благодаря за това да ми се отговори, особено когато става въпрос за уязвими групи, като бебета и примерно техните беберони, които се използват и други. Благодаря. Казах ви, че в момента се протичат изследвания, е, които ще бъдат включени, техните резултати ще бъдат включени в бъдещите а, стратегии и е, съответно ще бъдат е, включени е, и при модифицирането на настоящото законодателство. С увеличаването на нашите познания, които все още са непълни в тази област, това ще се направи. Казах ви, проблем е сериозен. Опитваме се да увеличим познанията си и веднага, когато има такива, ще реагираме. Благодаря. Благодаря на господин Поточник, казва председателя. Пристъпваме към въпрос 24 на Шон Кели, който не е на мястото си в момента. А има ли някой, който го замести? Да, явно има. Добре. И така, по въпрос 24. Господин Поточник. Бембърс. Господа депутати, А, мисля, че господин Кели дойде. Директивата за наводнението беше прията 2007 година и в момента започва да се прилага. Миналия месец нови наводнения ни напомниха, е, за сериозните последици от наводненията и че трябва риска от наводнения да се управлява, трябва да има превенция, готовност и защита. Тази директива изисква всички държави членки да имат разбираеми планове, за да се намали опасността от наводнения и а, е, населението, както и съответните партньори трябва да участват в тези планове и държавите членки а, е, трябва да се сътрудничат а, е, при а, а, реките, които преминават през граница. А, сега, трябва европейското законодателство да се превърне в част от националната законодателство до ноември 2009 година. Обаче до сега много държави членки, включително и Ирландия, не са спазили този срок. Десет държави членки не са посочили как се включва това в националното законодателство. Пет други държави членки е, допълнително законодателство не е транспонирано. Така че комисията трябва да е, отговори отговори на тази ситуация. Е, съобразно е, това какво държавите членки са казали на комисията е, за техните административни разпоредби, Крайния срок е юни тази година. 23 държави членки, включително и Ирландия, са ни съобщили и сега комисията проверява дали информацията съответства в администрацията и съответно как се управлява риска на географски принцип. Е, понякога е, краегълните камъни са дочно, доста надалеч. Държавите членки е, подготвят стъпки, които засягат първо първо предварителна оценка на риска през 2011 година и определене на райони, където има потенциален значителен риск от наводнения. На второ място да се е, подготвят е, е, карти за наводненията и карти за рисковете от наводнения до 2013 година. И на трето място до 2015 година планове за управление на наводненията. Населението и съответните държавни служби ще проявят интерес преди да се приемат тези планове. Колкото до Ирландия, ние знаем, че прилагането на европейското законодателство започва и е, нямам основание да смятаме, че директива, че Ирландия закъснява. Е, Ирландия е съобщила, че е транспонирала директивата, че прави административните е, крачки, които са необходими е, и е, в Ирландия е, се правят пилотни маневри в различни части на страната. Е, и е, там се прави и оценка на опасността от наводнения. Има и обществено допитване по този риск. Ирландия играе и значителна роля на европейско ниво, като насърчава обмяната на данни между държавите членки по прилагането на директивата. Как е, да се справяме с речни наводнения, карти на наводненията, как е, да се развива управлението на риск от наводнения. Сега искам да дам възможност на тримата колеги, които искат да зададат допълнителни въпроси, да ги обединят. господин Кели, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Господин Хиген също. Ще бъда кратък. Благодаря първо, господин комисар, за този детайлен, ясен отговор. Той е много ценен за мен. Съвсем кратка реплика. Що се отнася до страните, които не са изпълнили крайните срокове, не са успели да се поберат крайните срокове, ще има ли също така проява на солидарност прямо тях, ако се случи да има наводнение? Защото ние вече започнахме за да прилагаме тези мерки. Благодаря. Господин Мичел. Да, благодаря. Знам всичко това, което беше казано за обмяната на информация, но също така много малки реки могат да предизвикат много тежки щети. И искам да попитам, не трябва ли да има едни такива годишни доклади, годишни стратегии, където евентуално да се предвиди почистване на коритата, защото има много такива ам, различни ам, замърсяващи ам, елементи, които биват носени, които могат да предизвикат такова наводнение. Благодаря, госпожа Тикао. Рисковете от наводнения и тяхно, предпазването от тях. Това трябва да бъде нашата цел, защото коритата на реките преминават през много територии и могат да бъдат финансирани от много инвеститори. Има ли някакъв общ проект комисията за това управление на реките, които минават през териториите на няколко държави? Това вече го правим в областта на екологията и морското дело. Защо не го направим и в речното дело? Благодаря. Благодаря. По принцип давам думата за три реплики, но извънредно и господин Хигенс. Благодаря. Благодаря ви, че ми давате думата отново. Аз, е, тези наводнения действително нанасят големи щети в Ирландия и основният проблем в Ирландия беше е, немърливостта. Немърливостта, това, че е, бяха построени къщи в наводняеми райони. Много щети бяха предизвикани по този начин. Благодаря, господин председател. Господин Поточник, всъщност утре имаме дискусия по наводненията също. Не се безпокойте, ще бъда кратък. Първо за наводненията. Много от вас вече казаха, че има две възможности. Едната е да, изглед... да, да се опитваме да ги предотвратяваме, а втория е да се обърнем към кохезионния фонд. Едното е, всъщност това е свързано с на европейс... съвместна работа на Европейския съюз. Но когато бедствието стане, тогава могат е, да се обърнем към другите две възможности, които бяха посочени от почитаемите членове на Европейския парламент. Е, фонда за европейска солидарност. Е, там има ясни насоки как да се прилага, как какви щети е, се обещетяват. Е, а в случая с Ирландия, е, тогава щетите бяха под прага, но комисията прави оценка на приложението на тази разпоредба защото може би трябва да се промени прага, за да се отпуснат фонд на от 0,6%. Именно ако се отговори на този критерий, ще се отпуснат средства и помощта тогава ще бъде гарантирана. Обаче не трябва да се смесват двете неща. Е, каква е целта на едното и целта на другото? Аз съм съгласен е, за това, че се споменава, че е необходимо да се споделят най-добрите практики. Важно е, е плановете за менеджмент да бъдат изготвени както подобава. Трябва да се оцени и трансграничния ефект. Ние категорично подкрепяме е, това, което се предвижда в рамковата директива, така наречения подход, който се основава на реките, т.е. Е, той отива отвъд границите и се създава нещо като връзка, при която трябва държавите членкови трябва да се сътрудничат, просто са длъжни да сътрудничат и да се търсят разгранични решения. И накрая, през 2012 година, ние искаме да ви представим е, нещо е, като карта е, на управлението на реките. Трябва да отговорим на три въпроса чрез него. Един от въпроса, с които сега се занимаваме, са и засушаванията. Благодаря ви много, казва господин председателя. Както казах, утре има дискусия по наводненията. Следващия въпрос е 36-ти въпрос от господин Яни. Господин Поточник, имате думата отново. That... Благодаря. Вярно е, че в оценката за околната среда се казва, че има нужда да съберем допълнителна информация и да я представим на обществените власти. Но това не означава, че ще имаме един непрозрачен процес, защото директивата има няколко основни предпазни мерки. Тези мерки първо могат да бъдат намерени в оценката за влиянието върху околната среда. И второ, могат да бъдат намерени също така в всички документи, свързани с консултациите с заинтересованите страни и информацията дадена на обществото. Цялата информация трябва да бъде оповестена на властите за околната среда и а, те трябва да бъдат консултирани. Точността на тази информация трябва да може да бъде проверуема на всеки един етап от процедурите, преди да се вземе крайното решение. Това означава, че компетентните власти по околната среда могат да използват собствените си компетенции, за да процедират, към, да пристъпят към един личен анализ и е, съответно те го правят много често и дори понякога да а, отхвърлят първоначалната оценка, ако разбира се има разминаване с истинската оценка и а, да предприемат мерки според изискванията на Европейския съюз. Дори могат и да откажат съгласие по даден проект резултатите от консултациите и информацията, която в крайна сметка се дава, трябва да включва причините, поради които, примерно, даден проект ще се приеме или не. Всичко това трябва да бъде достъпно за обществото. Но вашият въпрос е много актуален, защото след 20 години прилагане все още идентифицираме области, в които имаме нужда от подобрения. И е, стигнахме до заключение, че е, директивата трябва да бъде преразгледана ще има нов текст, който да а, разработи по-добри оценки на състоянието, свързани с околната среда и а, да се базира на различните съдебни решения на, Европ... на Съда на Европейските общности. В този контекст а, целият, цялото качество, така да се каже, на процеса ще бъде преразгледан така, че да има подобрение. От една страна, трябва да имаме контрол на качеството и съответно на информацията, която се подава. И от друга страна, целият процес трябва да бъде подсилен. Нашите служби започнаха да работят по разглеждането, преразглеждането на тази директива и до края на юни ще има консултиране с заинтересованите страни, за съществото. Разбира се, вие сте поканени да участвате и да изразите вашето становище. След като се даде нужната информация, комисията ще идентифицира нужните политически възможности за изменение на нужната директива и е, съответно на оценките на околната среда всяко предложение на комисията трябва да има своя законодателна форма. Не съм в момента в състояние да ви дам точни данни за предложението на комисията, но а, по време на моя мандат ще ви представя а, това предложение. Може да не е тази година, но със сигурност ще бъде направено. Благодаря. Благодаря, казва председателя. От е, някои преводачи ни беше сигнализирано, че говорите много бързо. Така че... А, нека само да ви кажа, че това, което казвате, се появява в е, официалния вестник на Европейския съюз. Ačiū gerbiamas komisarė už jūsų išsamų atsakymą. Šita problema, aišku. Благодаря, а, искам само да взема думата за реплика. Това е въпрос, който е много важен за държавите членки, казва госпожа Миколиене. Това е въпрос, който е важен не само в регионален план, но също така и в международен план. Например, големите енергийни проекти, например Северен поток в Балтийско море. Казахте, че обществото трябва също да бъде ангажирано в процеса и е, тревогите на обществото трябва да бъдат взети предвид. Но поне до сега никой въобще не се е заинтересувал а, от информацията подавана от независими учени. Те, примерно, казват, че им... говорим, че имаме нужда да създадем независима а, оценка за въздействието. Но според вас, трябва ли комисията да контролира ситуацията във всяка една държава членка и дали комисията трябва да може да участва в целия процес? Господин комисаря. Да. Вие отново така посочихте правилната посока. Естествено, ако проектът за инвестиции няма трансграничен ефект, тогава е ясно как трябва да се свършат нещата. Тук е ясно, че субсидиарността е под въпрос. Нямам какво да добавя. Ако въпросът е прозрачен и не знам намерението за измененията в директивата по ЕА през 2003 година, е, това всъщност е било приведено в съответствие с, с конвенция и е, е, процесът трябва да доведе до това, което вие казахте, но нещата се осложняват. Когато говорим за трансграничност, тогава е, в директивата се настоява да има, дали има преговори, дали има обмен на информацията с, с засегнатите страни. Това трябва да бъде направено и по конвенцията ЕСПО сама по себе си. Но когато става въпрос за членове на Европейския съюз, тогава тази директива ВОЗ се прилага. Честно казано, Комисията играе малко и много процедурна роля. Ние трябва просто да се убедим дали всички необходими процедури са били взети под внимание. Процедури, които в идеалния случай ще доведат до независима оценка на резултата. Съответните инвеститори ще направят такава оценка, ще се промени, ще се провери от одит в държавите членки. Това се гарантира ние е, при... с това понятие ВОЗ ние включваме две важни неща. Едното е да се вземем, сериозно да се отнесем към околната среда при всеки вид инвестиция. И на второ място да има допитване до всички страни, за да може процесът да бъде прозрачен. Но вие така посочвате правилната посока и е, това, което така се подразбира от въпроса ви, е, е един от проблемите, за който смятам, че ние трябва да се занимаем за бъдеще, когато преразглеждаме директивата ВОЗ. Но сега не мога да ви кажа в каква посока ще тръгнем. Е, дискусията започва сега и аз е, ще чакам подробности за бъдеще. Благодаря. Господин Земка поиска допълнителен въпрос, но е, предвид това, че времето напредва, няма да мога да ви дам думата. Колеги, искам да ви кажа, че след следващия въпрос ще трябва да свършим. Това ще бъде последния въпрос. Искам да се извиня на всички колеги, които очакваха отговор от господин Бърние. Той ще ви изпрати писмен отговор, но трябва да свършим в 8.30 поради простата причина, че ние нямаме преводачи. Те трябва да продължат работата в 21 часа и те трябва и да се нахранят хранят. Така че последния въпрос, чудесно, свикнал съм с това. Няма начин, нищо не можем да променим. Просто за да има ред. I'll take the ladies first. Да, първо дамите. Първо дамите. No, Mrs. Harkin first. She was the... Госпожа Акин, имате думата. Ще бъда кратка, господин председател. Искам само да попитам. Защо, иска, защо решихте, че трябва да зададем пет въпроса към един комисар и нито един към друг? Това е неправилно. Бих, по-скоро бихме очаквали, примерно, да се зададат два-три въпроса към всеки един комисар. Не виждам причини да процедирате по този начин. Това беше реда, по който бяха определени въпросите. Госпожа Латфорд. But, ah, it's okay now. Um, what about Commissioner Daly? Uh, do we lose... Ами комисарят са дали. Е, В такъв случай какъв е смисъл да викаме тук комисари и да ни им даваме думата, като че ли няма добро управление на това време за задаване на въпроси към комисарите? Да, всъщност два комисаря, които ще си тръгнат така. Е, някой друг? Да, господин Харбър. Господин председател, бих искал е, вие да е, препратите към бюрото аз съм говорител на Комисията по вътрешен пазар. Два от водещите членове е, не можаха да отговорят на въпросите както на моята комисия, така и на други. Ако в началото на сесията ние знаехме и вие знаехте, и секретарията знаете, е, може би времето трябваше да се ограничи. Е, беше абсолютно излишно да се, да се даде два въпроса в началото, които не са към комисари, защото членове на парламента отправят въпроси точно към комисарите, защото те са тук. Така че тези, които... Ако това отново се случва, ние трябва просто е, да променим правилата. И на второ място е абсолютно ясно с колко време разполагаме. В такъв случай трябва да се споделят въпросите към трите комисари, е, които са си дали труда да дойдат до тук. Това е просто прекалено. Прекалено е. Този парламент просто пренебрегва двама комисари, които са дошли тук и не им се дава никакво време. Вие като председател председател на е, СЕСТА, аз настоявам е, като председател на комисия да посочите въпроса пред бюрото и да изразите нашата дълбока неудовлетвореност от ужасната организация на тази сесия. В е, всеки парламент по света никога няма време за въпроси. Това се случва и тази вечер, това се случва винаги. Господин Поселда ще стигне и до вас. Господин Папастанко, имате думата. Кажа да, благодаря и аз искам да изразя недоволството си относно това колко зле бе разпределено времето. Господин председател, след малко отивам на, обратно на Комисията по земеделие. Специално излязох от там, за да дойда тук да е, се възползвам и да упражня правото си на парламентарен контрол. Очевидно обаче, че не се умяхте добре да разпределите времето между въпросите. Някои имаха право на допълнителни въпроси. Бяхте тогава много щедър, много великодушен, а пък е, господин Барние изобщо остана без каквото и да било време време. Той заслужава уважение, както всички останали. Идвате от страната, която измисли съвременната парламентарна демокрация, но тази съвременна парламентарна демокрация си има своите правила и тази вечер тези правила не бяха уважени. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, ние не започнахме с това, защото някои от депутатите и някои от комисарите просто не бяха дошли. Това беше част от причината, господин Посълт. Господин председател, аз участвах от, във всички досегашни въпроси към комисията. От 1998 година насам съм участвал и за първи път виждам такова нещо. Когато трябва да се намали броя въпроси, се намалява по-скоро броя минути и на изказващите се. Имах въпрос към комисаря Дали и бях сигурен, че ще мога да го запитам. И аз дойдох тук и излязох от старо, от друго едно заседание, където водехме дебат с господин Барозо. Дойдох тук в пленарна зала. Можехте да ми кажете, че няма да имам възможност да се обърна към комисария. Дали, моля ви, да не съкръщавате повече този тук времето, като ни се дава за парламентарен контрол. Това е най-важното, като прави един парламент. Иначе ще се превърнем просто в машина за гласуване. Нека да не режем повече от времената, от времето за парламентарен контрол. Ще вземем... Имаме време за един последен въпрос. Въпрос на госпожа Ван Брим. Бремите. Mr. you have the floor. Господин Поточник, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, благодаря, господин председател. Е, с директивата се осигурява необходимата гъвкавост за да се гарантира съвместимост между защитата на околната среда и економическото развитие. Е, комисията не се съмнява, че прегледа е абсолютно основателен на настоящия етап. Причините са следните. Е, с новото законодателство се създава е, глобален модел за защита на околната среда, възоснова на науката и на правото. И тази мрежа е една от най-напредналите и гъвкави системи за защита на природата в света. Това е едно от най-големите постижения в политиката на Европейския съюз за околната среда. Защита на околната среда е един от приоритетите на сегашната комисия. През март съвета потвърди, е, че природните резервати са кръгален камък за нашите усилия да запазим биоразнообразието и директивата за населенията на птиците трябва трябва да, чрез него да се ускори приложението на директивата. В момента ние сме на ключов етап от прилагането на директивата в Европейския съюз. Е, определенето на обектите е по Натура 2000 почти, се приклю... почти завършва. Приоритетите са определени. Е, и мрежата е, трябва да се управлява както трябва, да има необходимите средства, за да могат изцяло да се постигнат целите. Директивата за хабитатите е достатъчно глъвкава, защото се дава възможност и за земеделие, и за лов, и за горско стопанство, и водне на големи проекти, без да се настройват, без да се е, нарушават природните ценности на нашето природно наследство. Това няма има райони, където не трябва да има економическа е, стейност. Има природни резервати, които от години са запазени от економически дейности. Не трябва обаче да се има много примери, като например пристанището в Антверпен, което аз наскоро посетих. Това беше включено и във вашия въпрос, където економическото развитие успешно продължава заедно с опазването на околната среда. Така че прилагането на директивата е, и интегрирането е, на защитата на околната среда и широка информация към е, всички участници са ключове за успеха в края на краищата е, е, ние не сме постигнали политическата цел. ние трябва, не, не успяхме да го постигнем и трябва да знаем защо. Ние трябва да направим подробна оценка за това къде е, нашето законодателство е ефективно и трябва евентуално да се види какви промени да се направят е, имате ли допълнителен въпрос, госпожо? You, Chair, Благодаря. Ще бъда кратка. Това беше отговора, който исках да чуя. Мисля, че всички а, природозащитни организации, както и всички останали заинтересовани страни, считат, че това е много добра директива. Благодаря ви, господин комисар. Very good. Were you happy? Господин комисар, вие доволен ли сте? <laughs> да, доволен. Явно повечето са доволни. А сега прекратяваме и ще подновим заседанието в 9.